Панел е избрана за член на Европейския парламент, като тя ще замества господин Хуан Карлос Хиралта Видал от 3 февруари 2016 година. Европейския парламент приветства свое, нейното избиране. Пожелавам на нашата колежка, приветствам с добре дошла нашата